и либералите искания за нов състав на комисии и делегации. Новите членове ще бъдат включени в протокола на сегашното заседание, ако не бъдат направени коментари и забележки до приемането на протокола. Новия състав ще се счита за прият. Комисията Либе реши